Ja, liebe, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich. Äh, Уважаеми колеги, добър ден! Приветствам ви с добре дошли на днешното заседание. Това е един идеален етап на довереност, на спокойствие. И в този контекст бихме могли да се занимаем с освобождаването от отговорност. Надявам се, че ще спазим графика до последната минута, защото ще разполагаме с все по-малко време преди изборната кампания. Мисля, че всички вие сте прочели отговора на комисаря по освобождаването от отговорност по общия бюджет. Ако нямате възражения за дневния ред, приемаме го в настоящия му вид. Бих искал да ви припомня, че заседанието се излъчва в интернет. Приветствам с добре дошли сред нас представителите на Европейската сметна палата, на комисаря Дачен Чолш и на неговия екип от Европейската комисия. Сега бих искал да преминем към трета точка от дневния ред, протокол от заседанието от ноември месец. Имате ли някакви коментари? Ако не, приемаме протокола в настоящия му вид. С което преминавам към следващата точка от дневния ред, четвърта, освобождаване от отговорност за бюджета за 2012 година, докладчик Маркос Пипер. Комисаря Дачен Чоуш ни изпрати отговорите на нашите въпроси, но преди да чуем комисаря, нека да чуем докладчика, ако той желая да каже нещо. Благодаря ви, господин председател. Мисля, че много добре се вписваме във времето и ако позволите, ще направя няколко уводни коментара – за да предостави малко допълнително време на комисаря. Така той ще може да си отбележи казаното от мен. Уважаеми господин комисар, уважаеми членове на Сметната палата, Общата селскостопанска политика заема лъвския пай от бюджета на Европейския съюз. Всички знаете, че в момента тя е обект на голямо внимание от страна на обществеността. Аз бих искал да подчертая два аспекта, които ще бъдат и основните стълбове на моето изказване. И така, първо. Процента на грешки. 2,9%. Имахме в миналото сега обаче процента на грешките се увеличи, което съвсем не е добра новина. Според доклада на Сметната палата, процента на грешки се дължи на грешките в плащанията за постоянните пасища. Разполагаме с система за идентифициране, която не функционира пълноценно. Тази година Сметната палата анализира Обединеното кралство и Люксембург. Генерална дирекция селско стопанство на Европейската комисия разгледа случаите на България, на Франция и на Португалия. В случая с Португалия стана ясно, че резервите от идентификационната система – се дължат на някои грешки за периода 2006-2007, което означава, че през 2013 година тези пропуски не са запълнени. Е, за този период бихме могли да се произнесем едва през 2015-2016 година, което означава, че ще изминат 10 години след идентифицирането на първата грешка. През 2007 Сметната палата установи, че има пропуски във Франция, през 2013 година Франция бе приканена да поправи допуснатите грешки. Беше изготвен план за действие през същата година. Той обаче ще даде плодове през 2014-2015 година. Същевременно обаче, още от 2007 година беше отбелязан дефицит. България се присъедини неотдавна, но още от 2009 година стана ясно, че настоящата система повдига редица трудности. Предполагам, че ще има подобрения 2014-2015 година, защото тенденцията е към подобряване. Въпреки това обаче ситуацията е неприемлива. В областта на селското стопанство Европейската комисия прилага процедурата за годишни доклади и има възможност да прилага финансови корекции. Това, което е от значение, е продължителността обаче на процедурите. Сметната палата приключи своята процедура за Франция за 2007 година, едва през 2008 година. Какво да ви кажа? А за Португалия ще трябва да изчакаме 2014 година, за да може да се приключат сметките от 2007 година, което показва, че цялата процедура е твърде времеемка. Освен това, самите процедури не са достатъчно прозрачни. Ето защо е трудно да разберем защо тенденцията не е към подобрение. Защо не упростим процедурата, защо не прилагаме а, корекции, които да бъдат с точно определени суми към конкретните грешки. Проблемът е следния. Сметната палата – разглежда няколко държави, но не всички едновременно. Изграждат се годишни приоритети, но за всички държави членки се установява дефицит в рамките на идентификационната система на парцелите. Последицата от всичко това е, че въпреки, че от дълги години ни се казва, че нещата ще се подобрат, се оказваме в една ситуация, в която оставаме с впечатлението, че Европейската комисия подценява сериозността на проблема. 2013-2014 ни бе казано, нещата ще се променят, но това не се случи. Какви препоръки бихте могли да а, направите на докладчика мен днес за да може да поемем всички нашата отговорност, за да мога също да ви освободя от отговорност. Наистина много ми се иска да ми предоставите допълнителна информация. Предполагам, че ще имаме дълги дискусии с колегите преди да стигнем до решение. Второ, от 7,7 стигнахме до 9,1%. ДДС и обществените поръчки. В рамките на втория стълб в Польша, Швеция, Франция и България Сметната палата установи грешки. Миналата година бяха разгледани Унгария и Австрия. Като във всеки конкретен случай Сметната палата открива слабости при прилагането на правилата. Имаме резерва от 13,2 милиарда за цялата обща селскостопанска политика и по-конкретно за втория стълб. Това е значителна сума. Изискваме и в това отношение да се стигне до подобрение. В заключение, Системата върви към влушаване вместо към подобряване. Втория стълб пред има най-висок процент грешки от всички политически области, а в рамките на първия стълб продължаваме да установяваме трудности при идентифицирането на парцелите. Надяваме се, че има подобрения. Те обаче ще дойдат едва 2014-2015 година, което съвсем не ни удовлетворява. Беше ни казано, че трябва да прилагаме нетни финансови корекции, но на мен ми се струва, че в областта на селското стопанство е абсолютно необходимо да запретнем ръкави защото предизвикателствата, които ни очакват, са огромни. С нетърпение очаквам да чуя какво ще каже комисаря. Е, Благодаря, господин докладчик. Сега смятам, че би било редно да изслушаме Сметната палата, която ще ни представи доклада си. Госпожа Пърпекюте и господин Куби, кой от двамата? Господин Кубек. Господин председател, дами и господа, господин комисар, за мен е удоволствие и честа да ви представя специално, специалния преглед на а, Сметната палата относно преките плащания и преките помощи. Нека да мина направо към стълб едно. А, грешките са 3,1%. Нашите заключения се, са, се бяха направени на основата на прегледа на пет разплащателни агенции. Сега, какъв вид грешки водат до такова високо равнище на грешки? В равнището на грешки идват от много грешки, направени при декларирането на площа, която е допустима за помощи и за които след това се плащат помощи. Втора група а, грешки са административни грешки. Една трета от тези грешки всъщност са от административен характер. Останалите грешки са специфични грешки, свързани с най-различни източници и 2% от грешките идват от не, не, не спазване правилата за кръстосонното преглеждане. От 2,9 грешки миналата година. В момента имаме 3,9% грешки, като 1,7% са от един тъп. Но в крайна сметка можем да определиме твърде аналогична картина с тази през 2011 година типа грешки са доста подобни, по-специално тези, които са свързани с административни грешки или тези, които касаят постоянните пазбища. Направихме анализ на получените данни и на, на практика имаме повече широкомащабни грешки, които това се обяснява с математически анализ. Това. И сега ще мина към следващият компонент от нашия преглед. На равнище държави членки ние направихме е, анализ на някои от е, националните планове и стигнахме до някои е, заключения, свързани с грешки в и с естеството на грешките, свързани с кросчек. Също времено много, много грешки са направени от агенциите по заплащане в момента, в който те са извършвали проверки. От друга страна обаче, системата за управление на средствата за хората с увреждания в две от държавите членки са като цяло ефективни, но като цяло Сметната палата смята, че националните е, органи разполагат с достатъчно информация, за да могат да е, анализират и да открият грешките своевременно. В е, доклада от 2012 година Генералната дирекция направи един модел за изчисляване на остатъчните грешки и но Смятаме, че, основ... че като цяло статистиките, които се изпращат от държавите членки, могат да, да се повлияят от а, компонентите на модела и остатъчните грешки за 2012 година са от порядъка на 2,5%, което само по себе си е едно, една, една средна между най-низкото ниво и най-високото ниво, което е открило е, Светната палата, която е 5,5%. Сега, нашите препоръки на основата на тези а, изследвания са следните. Е, най- най-голям процент грешки се откриват при е, допустимостта на постоянните пазбища. И плащанията трябва да се основават на критерии, свързани с допустимостта, както и на критериите, които които са създадени и се спазват от агенциите по заплащането. Но аз мятам, че трябва да направя и още две забележки. Промяната на подхода на, на комисията при изчислението на грешките е правилно, въпреки че все още не сме е, извършили подробен одит на е, новия подход. Аз обаче смятам, че този е, подход наистина ще доведе до усъвършенстване на системата. Второ, бих искал също така да подчертая доброто сътрудничество между нашите служби и службите на комисията също така добрия дух на сътрудничество по време на състезателните процедури. Дами и господа, благодаря ви за вашето внимание. Готов съм да отговоря на въпросите, ако има такива. Благодаря, господин Кубик, за вашето представяне от името на Европейската сметна палата. Сега давам думата на госпожа Бютбергит. Много благодаря, господин председател, дами и господа. Изключително ми е приятно да ви представя днес глава четвърта от нашия годишен отчет, свързана с селско-стопанско развитие, земеделие, селско-стопанство, околна среда и здравеопазване. Това възлиза на 10% от европейския бюджет през 2012 година, т.е. 15 милиарда евро. Пет са основните послания от нашата работа по тази глава, която бих искала да подчертая. На първо място, плащанията, където се отчита най-много материално ниво на грешка, са тези, където грешката възлиза на 7,9%, т.е. близко до миналогодишното. И ние сме почти 100% уверени, че грешката е между 4,5 и 11,3%. Също така, грешки се появяват и в около две трети от аудитираните от нас плащания, което показва, че проблемът е широко разпространен. В действителност, е, грешките, се появяват в почти всички аудитирани държави членки и в всички техни проекти. На второ място, по наше мнение, националните власти има достатъчна информация за да отчетат и поправят тези грешки. На трето място, грешките се появяват е, в по-голямата си част, защото бенефициерите не се съобразяват с критериите, по които се избират проектите. И също да не забравяме, че правилата и условията за това, кои проекти се избират, продължават да бъдат е, неясни и сложни. Разбира се, има някои грешки в системите на държавите членки. Грешките понякога се дължат и на факта, че правилата за обществени поръчки не се прилагат както трябва, не се изпълняват поетите ангажименти или пък се избират бенефициери за инвестиционни проекти направо противно на правилата. В една трета от плащанията, които са подчинени на системата за условно, за кръстосано прилагане на условията, бяха отчетени грешки. На четвърто място смятаме, че системите за надзор действат с недостатъчна ефикасност. На пето място смятаме, че държавите членки трябва да използват цялата информация, с която разполагат, за да отчитат наличието на грешки и да ги поправят. Нека да бъда ясна. Разберете ме, моля ви, ясно. Ние не искаме повече контрол, а искаме по-добре и стрикно да се прилагат съществуващите мерки за контрол. Това бе накратко резултата от нашата декларация за достоверност, надежност и отчетност и точност на учетите през 2012 година. Резултатът посочва, че постигнатото е все още незадоволително. Нашите аудити и извършения в областта на селското развитие също води до същия извод, а именно, че се прилагат правилата недостатъчно системите за отбор на проекти не са достатъчно ефикасни и не винаги биват избирани най-добрите проекти. Няма достатъчно фокусиран подход относно това къде и как най-добре да се похарчат държавните пари. В 10 глава на нашия годишен отчет се съдържа повече информация, свързана с тези наши изводи. И така, е, нашата декларация, както и правилата за добро финансово управление, посочва, че селското развитие все още има нужда от непрекъснато внимание. Освен това, правилата и плановете за действие трябва да бъдат по-упростени, за да могат да се намерят конкретни решения на проблемите. Съществуват, разбира се, и рискове, свързани предимно с инструментите за финансов инженер, инжи, инженеринг. И така, от страна, от името на комисията, Европейската комисия, Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент и Сметната палана призовавам към неотслабено внимание и бдителност. Благодаря ви за вниманието. Uh, Благодаря ви, госпожо Битбергите. Изслушахме уводните думи на представителите на Сметната палата. Сега се обръщам към комисаря Чоус Заповядайте. Merci, euh, благодаря ви, господин председател, уважаеми господа членове на парламента, уважаеми представители на Сметната палата. Позволете ми да спомена три актуални мерки, които са пряко свързани с днешната ни дискусия. Първо, на 12 декември Европейската комисия обяви нови финансови корекции на 335 милиона евро за общата селско-стопанска политика, което за 2013 година е 1,1 милиарда финансови корекции. Както всички финансови корекции в земеделската област, това са нетни корекции. Средствата не могат да бъдат повторно използвани от държавите членки за други проекти, което означава, че въпросните средства се губят безвъзвратно за тези държави членки, които са допуснали грешки или имат пропуски. Нетните корекции представляват защита на бюджетните интереси на Европейския съюз, но и с стимул за държавите членки да избягват грешките в системата на управление. На второ място, на скорошното изменение на регламента във връзка с прекратяването на плащанията заради погрешно функциониране на контролната система ни позволи да използваме инструмента за преустановяване на плащанията за регионални плащания в Италия, България и Словакия. През януари 2014 година новия общ режим за прекратяване на плащанията, който бе решен при реформата на общата селскостопанска политика, ще влезе в сила. Тоест това, което направихме тази година, беше подобряване на законодателството, което имахме още от миналата година. Новите правила, които ще се прилагат след 2014 година, ще ни позволят по-лесно използване на инструментите и предварително решаване на проблемите. На трето място, Европейската комисия частично повдигна мораториума за изпълнението на финансовите корекции за Гърция, тъй като националните компетентни органи не бяха приложили част от плана за действие, което пък беше условие за да се възползва Гърция от мораториума. Следователно, Гърция ще възстановява а, финансовите средства от януари 2014 година нататък. По мое мнение, разполагаме с система за защита на бюджета на Европейския съюз, която е доста ефективна. От друга страна, както и вие казахте, процента на грешки е съвсем не е удовлетворителен, така че ще трябва да поработим допълнително в това отношение. По първия стълб размера на грешките, който установи сметната палата е по-висок от миналата година, но и самата сметна палата заяви, че държавите членки сами са определили, са установили част от грешките и могат да ги поправят сами. Следователно, проблема не е свързан с системата като такава, а с пропуските, които могат да бъдат запълнени от държавите членки. Европейската комисия изпревари заключенията на сметната палата, тъй като подобри метода си на изчисление изчисление на остатъчните проценти на грешки за мерките за пазара. Вследствие на преразглеждане на метода на изчисляване, както каза господин Пипер, Португалия, България и Франция бяха трите държави, които ние определихме като а, държавите, които вдигат процента на грешките за България и Португалия, плановете за действие бяха приложени. Проблема с идентифицирането на системата за парцелите в момента се решава. Ще има одит през 2014 в България, за да може да се потвърди, че проблема е решен във връзка с идентифицирането на парцелите. За Франция има по-сложен план за действие. Финансовите корекции, които са доста значителни, вече бяха наложени на 12 декември. Предвиждат се и други а, мерки. Освен тези три държави, има хоризонтален план за плащанията, който ще бъде а, създаден. Създали сме също така и работни групи, за да може да се определи основната причина за грешките. За в бъдеще, за да можем да засилим капацитета на превенция и за да може да работим на предварителен етап с държавите членки, в Генерална дирекция селско стопанство създадахме нов отдел, който ще следи дейностите по управление и контрол на преките плащания. Този отдел ще действа от 1 януари 2014 година. За селското, развитието на селските региони години, процента на грешки е неизменен в сравнение с миналата година. Държавите членки и комисията предприеха редица действия, продължаваме усилията си с държавите членки, заедно и с Европейския парламент. Необходимо е обаче време, резултата ще бъде видим по-нататък, защото това се дължи на спецификата на многогодишния период на оценка. Много държави членки вече опустиха програмите си, след като беше прият миналата година плана за действие. С новия програмен период Европейската комисия също ще бди и ще изисква правила и критерии за допустимост, които да бъдат по-простички и по-лесно управляеми. Бих искал да подчертая, че 7,9% грешки не означава, че този процент е пропилян от бюджета. А, нека да подчертаем какво е значението на процента на грешките. Това съвсем не е свързано с разходването на бюджета. Въпреки, че управлението на тези средства не отговаря на всички правила, а, това не означава, че се подкопава политиката като цяло. Още нещичко. При споделеното управление само съвместни действия от Европейската комисия и държавите членки могат да ни помогнат. Министрите на селското стопанство е, и аз сме обсъждали въпроса многократно. Е, прекратяването на плащанията беше аспект, на който се спряхме. Засилихме мерките в това отношение, за да може и националните политики да поемат своята отговорност. Въведохме и финансови корекции, които имат същата цел. Господин Пипер е прав, като подчертава, че по-настоящен процедурата отнема дълго време. Дисциплинарният ефект е ам, дълъг, процедурата пък е кратка. Искаме да намалим срока от 5 години на 2 години. С новото законодателство ще успеем да спестим това време и да намалим срока. Органите за сертифициране в рамките на реформата на ОСП също е, ще допринесат за засилването на механизма. Националните организми за сертифициране, съгласно новия регламент, ще трябва да изготвят валидни мостри, на базата на които да се базира становището за редовността на индивидуалните плащания и транзакции. От наша страна ще осигурим техническо подпомагане и обучение, за да може органите на сертифициране изцяло да изпълнят задачите си. От 2014 година а, ще има одити в Фонда за развитие на селските региони, засилени одити в сравнение с 2012 година и многогодишно планиране на системата, което ще се базира на риска. Всичко това ще доведе до преразглеждане на средствата за а, одита и одитите ще се извършват в тясно сътрудничество с държавите членки, за да може ние да разполагаме с по-добра информация за това, което се случва на място. По този начин ще можем да предприемаме действия преди да трябва да се наложат финансови корекции. Може би за последен път а, съм пред вас на изслушване във връзка с освобождаването в отговорност. Мисля, че всички действия, които предприех с моя отдел от началото на мандата ми, свидетелстват за големия ми ангажимент да защитя финансовите интереси на европейските дънакоплаци винаги сме гледали ползата от общата селскостопанска политика и сме следяли за правомерното използване на средствата. Много подобрения в законодателството бяха внесени благодарение на вашата подкрепа, за което ви благодаря. Разчитам на вашето доверие и за останалата част от мандата ми. Благодаря. Господин комисар, много ви благодаря. А сега, след като изслушахме изказването на комисара и на Сметната палата, господин Пипер, не, госпожа Гресли иска думата. Благодаря, госпожо, господин председател, господин комисар, благодаря ви за доклада. Да, разбира се, ще продължиме да работиме с вас и след изтичането на вашия мандат. Ще продължим да работим с вас и по време на следващата, следващият мандат на комисията. Въпросът е как се реагира на повдигнатите проблеми. Не, че ние имаме чувство, че вие не сте реагирали правилно. Аз се позовах на доклад на Сметната палата от 2003 година, където изложените проблеми са подобни на тези, с които се сблъскваме днес. Не, че ние насочваме цялото си внимание върху процента грешки, но просто искам да кажа, че преди 10 години процента на грешките вече беше значим и беше проблем. Тоест, системата не функционира правилно всеки, всяка година си казваме, че следващата година ще бъде по-добра, че следващата финансова година ще бъде по-съвършена, но струва ми се, че е крайно време да се предприемат конкретни мерки, а не само да очакваме подобрение за следващата година. Струва ми се, че комисията действа бавно и държавите членки не действат винаги целесообразно. Някои за някои има предвидени мерки, които вече функционират, за други няма дори предвидени такива. Е, как се изчислява и процента на остатъчните грешки? защото понякога процента е 2, понякога процента е 5. Просто бих искала да знам откъде идва тази цифра. Защо за България и Румъния, например, са изразени резерви, за да може нещата да се променят и в този смисъл предприятите мерки са правилни, но след това 2007 година Испания, Италия, Португалия през 2011 година за тези страни също има а, високи проценти, а не са предприяти мерки. Така че защо при 2% има активна реакция, има предприяти мерки, а при други е, подобна реакция се отприща чак след 5%. Опитвам, опитвам се да разбера защо се вземат мер, мерки за някои страни, но не и за други. Вие споменахте е, риска, който представляват страни като България и Румъния. Става дума за през Проблема за други страни беше с недостатъчно добрите мерки и методи за определяне на постоянните пазбища. Това са страните, които продължават да бъдат проблемни днес. Така че още веднъж защо бяха предприяти мерки още при установяване на 2% остатъчна грешка при едни страни и чак при установяване на 5% за други страни. Естествено, че е по-лесно грешките да бъдат по-малко от 5%, отколкото от 2%. Така че защо се прилагат различни стандарти за различните държави членки? Колкото до сметната палата, тя каза, че не препоръчва повече контрол, а по-качествен контрол. От е, години наред контрола е, контрол се упражнява от 82 разплащателни агенции, но проблема по-скоро може би идва от недостатъчно добре функциониращите сертифициращи агенции и по-специално на гръцката агенция КПОТ. Можете ли да навлезете в подробности, да ни кажете нещо по-подробно? Тоест, ние ви зададахме въпроси, но не получихме винаги достатъчно подробни и е, ясни отговори. Ние ви зададахме конкретни въпроси, а вие ни е, предоставихте ни по-общи отговори, специално по е, що се отнася до Агенцията по сертифициране в е, Гърция. И можете ли да кажете също така и какви дейности са предприяти за поправене на грешките. Благодаря, казва председателя. Много са въпросите. Давам думата на господин Дарико. Благодаря. Благодаря на докладчика за чудесният доклад и неговото представяне, както винаги всъщност с работата на Сметната палата. Радвам се, че и комисарят е тук и ни и предоставя информация. Знам, че всички приемаме много на сериозно въпроса за грешките и тяхното преодоляване. Както казахте, даже възнамерявате да създадете нова служба за мониторинг. Радвам се, че това ще се случи в близко бъдеще. Имам обаче въпроси. Първият ми въпрос е с по-общ характер с така наречените нетни поправки. Знаем, че има нужда от такива, особено в селското стопанство. Целта е принципно да се понижи нивото на грешки. Така че, може би, нетните формули трябва да бъдат поправени още в самото начало, т.е. в разписването на бюджета. Други комисари също са на мнение, че се покачва нивото на грешки спрямо 2012 година. Това не означава ли, че трябва да се погледне и на методологията, използвана от Сметната палата. Дали това не се дължи евентуално на методичния подход, методологичния подход към аудита по въпроса за това, че грешките принадлежат изцяло на държавите членки, нека да не забравяме и мерките предприяти от тези именно държави членки за намаляване на грешки в управлението на селското стопанство. Има примери, които можем да дадем. Дали и вие не може да ни дадете някои от тези примери, за да потвърдите нашите. По-голямата част от Колегите са на мнение, че отчетът на Сметната палата е с добро качество, но доброто качество на финансовото управление ще се почувства единствено когато държавите членки започнат да прилагат препоръките на Сметната палата. Какво смятате вие, че трябва да направят държавите членки именно в тази посока прилагане на вашите препоръки? Благодаря. Благодаря ви много. Жан Пьероди. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, комисар Чолуш. Благодаря ви за обясненията. Аз започвам всъщност с, с, израз на очудването си като парламентарист за това, че решаваме всъщност да гласуваме освобождаване от отговорност. Сметната палата използва понятието ниво на грешки. Европейската комисия в параграф 3 отговаря на твърдението на Сметната палата, като казва, че грешките в обществените поръчки не означават, че има неправомерно използване на средствата. Винаги, когато има съмнения за измама, има тълкование, с според което това се дължи по-скоро на грешки, отколкото на злонамереност. Е, грешките обаче се оказват на ниво по-високо от приемливото. Какво точно означава това? Надявам се, че ще дойде денят, в който в крайна сметка ще успеем да се доближим до международните стандарти за финансово упражнение, за финансово управление. Аз самият съм затруднен да си създам мнение, като чувам такива твърдения. Има много малко мостри, много малко набрана емпирична информация. 180 проверки са направени. Как може от толкова малко емпирични примери да се извадят заключения. Дали бройката на тези мостри отговаря на международните стандарти. Казахте, че сигурността ви възлиза на 99%. Това са почти 100%. 4,5-11,8. Това бяха двете стойности това, според мен, такава голяма ножица не може да ви гарантира почти 100% увереност в управлението. Смятам, че тези данни трябва да бъдат цензурирани. Да има някаква санкция, а не освобождаване от отговорност. Смятам, че трябва да прегледаме начина си на работа. Разбира се, Сметната палата и Европейската комисия могат да излядат с специализиран доклад относно нивото на грешки и на това какво могат да се, на какво могат да се дължат те. Има вече такива а, доклади и ще са полезни за ваденето на и изводи. По въпроса за сложността. Дали може обаче да повторите още веднъж, за да съм сигурен, че добре съм разбрал, че Европейската комисия иска да упре, упрости а, своите управленски методи е, тези, които искат, е, кандидатстват за финансиране, просто не могат да се справят с е, тази толкова комплицирана система. Нямат винаги връзка с е, интернет и когато я имат, се сблъскват с такива формулировки и с толкова много бюро бюрокрация, че просто се губят и не могат да попълнят формулярите. Дали може още веднъж ясно да кажете, че възнамерявате да упростите? механизмите си на работа. И накрая, дали не би трябвало да предвидим в програмата си за работа, така и всъщност имахме намерение да предвидим нещо като обзор, многогодишен такъв на нашата работа, защото нивото на грешките варира спрямо държавите, според държавите членки. Разбира се, главната цел е изпълнена да се защитават финансовите интереси на Европейския съюз, но годишното управление, годишният надзор би могъл да даде още по-добър резултат и нашата увереност 95%, както я окачествихме, може даже да стигне до 97%. Тези 5%, остатъчни 5% биха могли да се елиминират с непрекъснат, неотслабващ годишен контрол. Благодаря ви, господин комисар, за, за изложението. Знам, че разчитате е, разчитате на подкрепата на Германия. Франция за момента се въздържа, докато не получи отговор за нивото грешки. Това е шега, разбира се. Няма да ви сравнявам с предшественика, е, но изказвам похвала ясно и отчетливо за вашата работа. Благодаря. Благодаря ви, господин Оди. Това е френския чар. Äh, Благодаря ви, господин председател. Аз също бих искала да се присъединя към благодарностите, отправени от колегите за работата на Сметната палата. Благодаря и на комисаря за неговото експозе. Уважаеми господин комисар, може би сега ще се почувствате като хамстер в клетка, който тича в кръг. Тича, тича, тича и успява да се задържи в кръгчето без да падне. Моята група подкрепи вашите предложения за реформа. Счетохме, че направените от вас предложения за реформа заслужават нашата подкрепа. Европейския парламент считаше, че с това ще приключи реформата на общата сълскостопанска политика. Ние успяхме да спечелим в реформата това, което ние желаяхме да видим в нея. Може би сега ви обвиняваме за неща, които са били изменени от други парламентарни комисии и които противоречат на вашите собствени желания. Германия получи лош резултат, защото там бяха, беше установен висок процент грешки. Нашата парламентарна комисия отдава голямо внимание на настоящия доклад. Затова за мен е удоволствие да чуя, че след направените корекции средствата са били възстановени. Засегнахме и регионалната политика. В това отношение работим в тясно сътрудничество с Европейската комисия. 1,2 милиарда е доста кокетна сума, която ни навежда на размисъл. И в това отношение съм съгласен с казаното от госпожа Гресле. Процедурата по а, възвръщане на неправомерно изплатените средства е доста бавно. Тя трябва да бъде ускорена. Което ме навежда на следващото нещо, на което исках да се спра. Регионалната политика трябва да действа малко по-бързо. И се питам дали не трябва да уеднаквим процедурите между различните генерални дирекции. Генерална дирекция Селско стопанство на Европейската комисия може да се вдъхнови от това, което се прави в Генерална дирекция Регионална политика. Знаете, че действията на Генерална дирекция Регионална политика поженаха голям успех. Вчера бяхме на коренно противоположни мнения с комисаря Хан – комисаря заяви, че 10-12% от персонала му се занимават с одит. Нашия докладчик беше ужасен от тази цифра. Та въпросът ми към вас е какъв процент от персонала в Генерална дирекция селско стопанство се занимава с одитите? Ако по-голям процент от а, вашите подчинени а, се занимават с одита, може би ще постигнем и по-бързи резултати. И тук малко ще нажежа положението със следващия си въпрос. Ако а, действително системата работи и ако действително мерките, които предвиждате, доведат до възстановяване на неправомерно изплатените средствата. По ваше мнение, колко време трябва да чакаме, докато се стигне до 0% грешки? Мулда, Thank you, uh, Господин продължение на много години се, се казва, че първия стълб беше модел, тъй като степента процента на грешките беше под 2%, обаче нещата се промениха и това всички смятаха, че системата за административен системен контрол е чудесна система и че може да коригира грешките, но се оказа, че тази година нещата се промениха. Сега обяснението е, че има проблеми с постоянните пазбища и така нататък. Но защо защо нещата не са се променили миналата година? Защо корекции не са нанесени? Защо комисията не е взела мерките, за да се придържа към процент на грешки около 2%? Сега, господин комисар, казва председателя, си разполагате с един много широк кръг въпроси. Много ви моля да започнете да им отговаряте. господин Пипър. Господин Пипър, вие, аз отговорих на част от вашите забележки в първоначалното си изказване, но ще се спра на други ваши забележки. Вие споменахте различното третиране на държавите членки, че от 2007 година се установява процент на грешки и че тези грешки се повтарят до ден днешен и че много време е минало, както те са установени. Искам да ви кажа следното. Основната цел на комисията при извършване на одит и проверки е, е да има достатъчно стабилност и да, че средствата на Европейския съюз се, раз, се разходват е, разумно и правомерно, а в противен случай просто комисията приема мерки. Когато в дадена държава членка се идентифицира проблем, е, в годината Хикса, т.е ние можем да предприемеме мерки след две години, т.е. хикс минус 2, т.е. да установиме дали открития в годината Хикс проблем е съществувал предишната година или по-предишната година. А, прилагаме автоматично коригиране и изискваме от държавата членка да предприеме кори корекционен план и по време на целият период, годината Хикс плюс 1, Хикс плюс 2, държавата членка е задължена да прилага коригиращи мерки. Така че, за да установиме наистина състоянието в държавата членка, трябва да разглеждаме нещата в по-дългосрочен план. От, от една страна годишният е, доклад на генералния директор, който покрива един период от една година и многогодишния план. Когато процента на грешките не надвишава 2%, не се изразяват е, финансови резерви от страна на, генералния директор, а той просто от, отправя е, забележка към държавата членка и, и обръща вниманието. Така че, както казах, се налага е, резерва или се изразява резерва, свързана с евентуалната репутация на страната. Защо, казват, питате вие, не са изразени резерви в доклада на генералния е, директор, ами защото просто процента грешки не е надвишавал 2%. А за 2011 година комисията антиципира проблемите, тъй като според анализа на Сметната палата процента на грешките е повече от 2%, то, то поради тази причина ние ревизирахме модела за изчисление на грешките, променихме целия модел и поради тази причина генералният директор изрази и резерви, които са свързани с финансови последици. Защо, госпожо Креслер, питате вие, за някои резерви се изразяват при 2% грешка, при други при 5%? Ами защото, както казах, нашия подход е годишен подход, и в, е, няко, в, няко, в някои случаи процента грешки е надвишавал 2%, за това генералният е, директор е преценил, че ако а, е, се, а, из, се, пре, се извадат процента грешки на България, Франция и и Полша за дадена година, то тогава общия процент на грешките за Европейския съюз щеше да бъде по-нисък от 2%. Ако за всяка една отдела страна членка няма финансови резерви, изразени от генералния директор, то това, това не означава, че няма препоръки за мерки и тези резерви се отменят след като а, а, държавата членка вземе необходимите мерки и ги предложи до край. Румъния не, към Румъния не е имало резерви, но Рум, Румъния е изплащала а, суми, свързани с а, коригиране. Имаше също така резерви спрямо България и Португалия. Беше, бяха, им налож, бяха им наложени корективни мерки. При последния одит, направен в Португалия, се установи, че проблема е решен. За България също, но генералният директор смята, че би било, е, че е необходимо да се приложи и новия модел, т.е. да се установи дали наистина проблема е бил решен в България дълготрайно. Тоест става дума за един нов механизъм. През 2013 година правиме оценка на разходите от 2011 година и ако констатираме проблеми, ще се върнем до 2009 година. Защитата на финансовите интереси на Европейския съюз е осигурена от тези системи на нетна корекция по първия и по втория стълб. Прави сте, е, че нашите инструменти не, не винаги бяха достатъчно е, а, строги и не успяваха да насърчат държавите членки да вземат необходимите мерки, защото е, просто сроковете бяха прекалено дълги. Защо? Ами защото ние трябва да, да дадем възможност на държавата членка да се, защ, да се защити, за да може. Е, пакетната корекция или прогресивната корекция която ние налагаме на тази държава членка, да доведе до намаляване на грешката. Т.е. има нужда от провеждане на помирителни диалози или по постепенни е, етапи на помирение. Вярно е, че може би тези етапи могат да бъдат слеят, за да може е, срока за вземане на решение да не надвишава две години след установяването на проблема. Но е, ние сме създали вече една нова, нова система за насърчаване държавите членки да предприемат мерки. И за това миналата година решихме да включиме в финансовия правилник на ОСП, въз, възможността да се засили е, метода за суспендиране или спиране на окончателно спиране на плащането. Новия правилник предвижда тази възможност, колкото до развитието на селските райони, както вече казах, прилагаме метода на прекратяване на плащанията а от 2014 година това ще може да тази метод или тази мярка ще може да, да се предложи и на двата ам, стълба. Може просто да се суспендира изплащането след извършване на най-обикновен одит, при който е установен някакъв проблем. Други е, друг, други специфични проблеми трябва да намерят е, специфично решение. Както каза господин Гайер, в е, преговорите бяха включени компоненти, които ние самите не бихме искали да бъдат включени, но Целта е все пак да се постигне едно опростяване на втория стълб, самите изплащания да бъдат упростени, изчислението на сумите за проектите да бъдат, да бъдат пакетни, моделни изчисления да включиме нови критерии за контрол, за проверяемост на място. И, но много от причините за грешки, като допустимите площи или постоянните пазбища, ще бъдат обект на нови критерии, като по този начин ще има едно по-гъвкаво тълкуване на нещата на место, по места и на взехме е, предвид е, действителните проблеми, такива каквито са по места за а, е, установяване на допустимите площи или постоянните пазбища. Е, и защото установихме, че е, в нашия метод не винаги имаше достатъчно логика и гъвкавост. Така че е, въведахме нови мерки, мерки за насърчаване на държавите членки, като по този начин ще намалиме процента грешки Разполагаме и с система, както казах, за е, нетна корекция и по този начин ще засилиме защитата на интерес, финансовите интереси на Европейския съюз. Е, става дума за 1 милиард, т.е. 2% на практика е, сума, която ще е, отговаря на процента грешки, установени до момента. Знаете, както, как, както казахте, независимо дали в доклада е записан, рез, записана резерва или не, е, корективни мерки се прилагат и Както казах, взети са и мерки за намаляване на процента на грешка. Защо да бъде освободена от отговорност комисията? Ами защото механизма, който въведахме, защитава финансовите интереси на е, Европейския съюз. Беше усъвършенствана системата на одит, засилена ролята на държавите членки чрез нови критерии за сертифициране и Нашата система за работа с тези органи е много подобрена, усъвършенствана, по-гъвкава и ос... освен а, подпомагането, въведахме и нов механизъм за суспендиране или прекратяване на плащанията и това може да стане в много ранен етап. Прави сте, че е, трябва да предприемем и мерки за засилване отговорното отношение на държавите членки, защото както установи и Сметната палата, много от грешките можеха да бъдат открити от държавите членки е, на по-ранен етап. Е, както казах, ще имаме и допълнително звено, но в Генерална дирекция Агри има и орган, който и, и цяло звено, което ще допълни службата до одит, като това звено ще извършва предварителна работа с а, държавите членки, ще работи в тясно сътрудничество с а, разплащателните агенции и агенциите по сертифициране, за да ще ги подпомага за да могат да създадат и приложат процедури на контрол и надзор, които да бъдат упростени да, процедурите за контрол на държавите членки са сложни и има и понякога трудности е, на тълкуване на резултатите от страната на едните и другите органи. Госпожа Гресле също така ми зададе конкретни въпроси. Както казах, отчасти вече бех отговор... отговорих на този въпрос. Как се отчислява остатъчната грешка? Ами разполагаме с а, ме, ме, методология, която не почива единствено на резултатите и а, заявленията на директора на разплащателната агенция, но при изчислението включваме също така резултатите от одитите, извършени от Генерална дирекция Агри, както и резултатите от одитите, извършени от Сметната палата. И тази, този съвпад тази съвкупност от е, резултати ни позволява да изчислиме много по-точно остатъчната, процента на остатъчната грешка. От 2014 е, година нататъка и е, агенциите по сертификация ще трябва да извършат пробни проверки защото ето, не е невъзможно ние да извършим подобна проверка за, в 28 държави членки, но ние ще работим в тясно сътрудничество с агенциите по сертифицирането, за да, им подпом... да, ги, да ги подпомогнем да извършват правилно тази дейност. Защо има а, а, разлики между различните държави членки относно резервите и финансовите корекции? А, финансова корекция се извършва при установяване на проблем, независимо дали е изразен резерв или не. От друга страна обаче, годишният доклад отразява цяло, цялостното е, положение и в в него, както каза, генералният директор изразява резерва финансова, ако процента грешка е повече от 2% или така наречен репутационен резерв, резерв с репутацията на дадена страна, ако процента на грешки е 2% по 2%. Колкото до гръцката агенция. В продължение на няколко години Гърция трябваше да извършва корекции и е, Гърция обаче ще трябва да започне да връща средства от 2014 година, тъй като не е, изпълни необходимите условия и е, мораториум беше частично суспендиран. Но меж, меж, междувременно Гър, Гърция създаде нова система за определяне на парцелите. Тоест, в момента вече сме сигурни, че данните, които получаваме, са качествени. Сега, Друг е въпроса по, по какъв начин а, е, контролерите си служат с а, е, наличните данни в тази, в тази нова база данни. Но не разплащателната агенция, а е, агенцията по сертифициране ще бъде онзи орган, който ще бъде гарант за достоверността на данните, които се събират в страната господин Вон и Келе и промяната на методологията от страна на Сметната палата. Аз не мога да коментирам защо Сметната палата е избрала тази или онази методология. Те имат най-вероятно причини за да направят това. Но когато смятаме, че извършените проверки не са представителни, ние го казваме. Същевременно, както казахме, екологическите критерии не са не, не са критерии за допустимост, за това по принцип Светата палата не би трябвало да ги взема предвид. Но в, в тази област грешките са от много, много малък процент, 0,2-0,4, колкото до, до другите компоненти на методологията, мисля, че сме, има консенсус по тях. Що се отнася до изчисляване процента на грешките, прилагаме общо взето един и същи метод и получаваме едни и същи резултати. Господин Оди, вие ем, зададахте въпрос свързан с е, представителните проби е, и представителните проверки, направени от е, Сметната палата. Тя ще ви отговори, но от нашата цел от, от една страна е да защити финансовите интереси на Европейския съюз, но също така да осигури е, успех на прилагането на е, политиката. Така че за развитието на селските райони ако искаме да елиминираме всички мерки, които са прекалено сложни, ще останат не повече от 3 или 4 мерки, които ще се прилагат автоматично в държавите членки и по този начин няма да бъдем в състояние да приложиме правомерно, правилно и резултатно ОСП. Така че не, не, не можем само да целиме а, намаляване на процента на грешките, а по-скоро трябва да, да търсиме начин да намалиме процента на грешките, като същевременно изпълниме и политическите цели, които сме си поставили. Колкото до до мен на опит, информация между различните звена, които работят в Генерална дирекция Агри и държавите членки в областта на съвместното управление. Имаме нови критерии, нови методи за приложението, но до сега в областта на селското стопанство коригиращите мерки бяха нетни коригиращи мерки и е, средств, възвърнатите средства постъпваха директно в бюджета на Европейския съюз, а не бяха връщани на а, е, държавите членки. Сега в момента коригираме целият процес. Господин Молдер. Колкото до, е, вие споменахте с ИСАК. Да, ИСАК е добра система, е, много по-добра система от е, системата, която прилагаме до този момент, т.е. плащане на площ. Но с набрания опит през последните 4 години с набрания опит от момента, от който беше приложена реформата на ОСП, мога да кажа следното. От 2002-2003 година контроли, контрола, който се извършваше на место, беше кон, контрол и е, на производството и на площа. Тоест, контрола беше много строг и стриктен. Тоест, ако да, на дадена площ се произвеждаше даден вид ем, култура, то, то тази площ или този терен беше допустим. Междувременно обаче с, про, с промяната на е, си, си, системата. Нещата се промениха. Допустимата площ не е само площ, на, на която се произвежда дадена култура. също, същото въжеше и за постоянните пазища. И тогава се сблъскахме с е, нов проблеми. Е, и теоретични, и практически. Ние сега се надяваме обаче, че от 2014 година ще успеем да намерим решение на проблема, тъй като преразгледахме дефиницията на постоянните пазбища, както и дефи, дефиницията на площите, които са допустими, за да избегнеме точно е, въз, грешките. По този начин ще усъвършенстваме работата на цялата база данни и сме взели мерки за увеличаване е, качеството на контрола и качеството на работата на контролиращите. Благодаря ви. комисар. Äh, Много благодаря, господин комисар. И така, виждаме, че има желаящи отново да отреагират на вашето изказване, господин Пипер. Първо госпожа Гресли след това. Благодаря ви, господин комисар. Да, наистина признавам, че чутите от вас отговори са много убедителни. Звучат убедително, а съдържанието представя допълнителна информация посочвате откъде могат, на какво могат да се дължат отчетените грешки и ни обяснихте и процесите, процесите, които може би изглеждат по-дълги, отколкото всъщност са. И това е убедително. Сега, при все това продължавам да тая съмнение относно вашите бъдещи предвиждания. Не знам дали ще се изпълнят селското развитие, например. Има мерки, предвидени са такива и най-вероятно общите предвиждания, тъй като са именно общи, може би ще се отразят на грешката. Грешката обаче продължава да си е 6,8% и това е много. Не знам дали приблизителните изчисления, които предлагате, ще доведат до намаляване на тази грешка. Да изчакаме, да видим. Земемерските мерки, които предлагате – Нека да ви дам един пример. Пътувах из Германия, включих си GPS-а, движих се из земеделски край и останах с, с впечатлението всъщност да ви кажа, че колата ми не е кой знае колко скъпа и GPS-а ми и той е нормален. Така че GPS-а който си служи и с Google Earth, с тази програма, с значи, тези не чак толкова софистицирани средства, успях да се придвижа и да не се загубя. Информацията ми бе достатъчна, искам да кажа. Така че в държави като Португалия или Франция от 2007 година насам не ми се вижда изобщо достоверно, че може да има проблеми от земемерски характер, да не може да се измери правилно площа. Да се надяваме, че тази грешка ще бъде поправена бързо. По въпроса за нетните финансови корекции, изглежда, че още са в процес на развитие. Вие казвате, че процес, който в момента трае 5 години, целите да трае две. Чудесно ми се вижда това ускорение, което възнамерявате да извършите. Как обаче не мога да си отговоря, така че ви поставям отново въпроса. Благодаря. Сега госпожа Гресли има думата. Also, ich kämpfe seit dem Wochenende mit all diesen Благодаря. От всъщност миналия уикенд до сега се боря с всичките документи, които ни изпратихте. Четя ги бавно, внимателно. Въпросът за финансовите корекции особено ме вълнува. Тоест, казвам, че съм се постарала да прочета и да разбера. Сега искам обаче да попитам нещо конкретно свързано с постоянните пазвища. Повдигна го този въпрос и колегата Пипер. В Португалия особено въпросът стои така, така обострен от 2007 година. От 2008 е, е проблем в България, а в Франция от 2007. Тоест, тези държави, Португалия, България и Франция, заявяват площи като постоянни пазбища. Тези площи се оказват след това използвани за друго. Това не е грешка. Това не е грешка, която да се е, повтаря непрекъснато толкова години това според мен го правят нарочно. Държавите членки подават погрешна информация. И това не е случайна грешка. Защо? Защото се възползват, имат облаги. И именно в тези случаи, в които се подава погрешна информация с желание да се възползват от грешката, ето в такива случаи трябва да има санкция. И санкцията трябва да бъде пропорционална на облагата, на печалбата, постигната в резултат на тази погрешно, нарочно подадена информация. В противен случай механизмът на санкции няма да дава никакъв ефект. Как бихме имали очи да искаме от останалите държави членки да спазват правилата? За това ви питам, от кога комисията има информация за съществуването на този проблем? въпроса за финансовата корекция, връщам се към него, не е това манната небесна. Санкциите ще поставят нещата на местата им. Санкции, които обаче да са пропорционални на постигнатите неправомерни облаги, а не смехотворни суми. И тази мярка трябва да се прилага всяка година, за да има поправителен ефект. За мен е ясно като бял ден, че това не е грешка, а това е съзнателно провеждана практика. Нещо друго искам да попитам, този път свързано с Гърция. Комисията по бюджетен контрол посети двукратно Гърция. Съжалявам, извинявам се на гръцките колеги, но смятаме даже да излезем с предложение за мораториум през септември 2013 година за 25 милиарда евро. Аз самата бях на тези двукратни посещения и след а, всяко от тези посещения комисията ни се кълне, че Системата за добро финансово управление работи и дава резултати. Защо ни казват първо едно, а сега чуваме друго? пак повтарям, проблем, за чето съществуване знаем от 2006 година и не предприемаме никакви мерки. Защо? Казахме, споменахме системата JAX, системата за идентифициране на земни парцели, парцели, поземени парцели. Защо обаче не действаме след като знаем всичко това? Благодаря. <coughs> Благодаря ви. Няколко мисли бих искал да споделя с вас, следствие на това, което чух и от колежката Инге. От дискусията стана ясно, че споделеното управление вече издиша. Днес не е възможно да се прилага вече тази система. Пледирам най-малкото да се проведе проучване и Европейския съюз сам да изгради механизъм на финансиране. Държавите членки правят това, което си искат. А аз казвам това, което мисля. Господин комисар, казахте нещо интересно. Нямам достатъчно аудитори, ще поискам допълнителни такива, като използвам услугите на органите за сертифициране. Заедно с колежката бяхме във Франция за да аудитираме органа за сертифициране. Аз съм дълбоко убеден, че тези органи не са независими. Те са пряко подчинени на министъра. Министъра назначава служителите и той управлява органите за сертифициране. За това пледирам всички ние заедно да помислим дали да запазим споделеното управление. Ако го направим, трябва да помислим дали националните органи за сертифициране сертифицирани извинете, трябва да бъдат включени. Нуждаем се от независими органи, а не от такива, които са пряко подчинени на държавните органи. Аз не съм за споделеното управление, бих искам то да бъде махнато, но ако го запазим, тогава трябва да помислим как да извършваме одит при споделено управление заедно с държавите членки. И изцяло подкрепям безпокойствата на госпожа Гресле. Благодаря, казва председателя. Госпожа Гресле забравила да каже нещо. Да, господин комисар, забравих да спомена и Румъния. В момента се променя наказателния кодекс в Румъния доста обезпокоителни неща се чуват в това отношение, така че бих искала да попитам как стоят нещата с европейските фондове и проблемите. Благодаря, казва председателя. Ако няма други въпроси, аз също с удоволствие ще ви задам един господин комисар. от това, което казахте в отговор на критичните въпроси на депутатите, си дадохме сметка, че е на лице съществен проблем при управлението на европейските фондове. Много често тези проблеми се дължат на правната обстановка и по-специално на различното тълкуване и на различните регистри в държавите членки. Вие казвате, че ще бъдат въведени подобрения в системата. Сега е на лице и нова обща селскостопанска политика. За това би било интересно да чуем какво е вашето мнение. Европейската комисия счита ли, че ще бъде по-лесно да се работи в рамките на новото законодателство или ще бъде по-трудно? Alors, monsieur, euh, monsieur Piper, pour le... На въпроса на господин Пипър за втория стълб и намаляването на процента на грешки. С ръка на сърцето ви казвам, както го направих и миналата година, че ако желаем да запазим политика за развитие на селските региони с цели, които да отговарят на очакванията на различните региони и държави членки в Европейския съюз, то тогава, по мое мнение, ще е трудно да се стигне до процент на грешка по-малък от 2% с настоящата система за изчисляване на процента на грешки. Затова разпространих и списък с примери за проекти, примери за добри практики, които по едни или други причини могат да бъдат счетени за грешки на 100%. Но в крайна сметка целта, крайната цел е постигната. На лице обаче е, противоречие между тези, които считат, че трябва да падне процента на грешки под 2%. Под 2% може да падне, ако вземете предвид това, което ви казах. 7% процент на грешка е прекалено висок и той трябва да бъде намален. Как може да стане това? Дадох няколко примера за хоризонтални мерки, които сме предприели, за да може държавите членки да бъдат по-внимателни при извършването на проверките. Сметната палата също установи, че са на лице грешки, които могат да бъдат установени и поправени от държавите членки. Затова целта е ясна в това отношение. Държавите членки трябва изцяло да поемат отговорността си на съучастници в управлението на фондовете. Те също трябва да коригират грешките. Но това са човешки грешки, допускани от проверяващите. Затова трябва да наложим и възпиращи мерки, за да може да се подобри положението. Понякога обаче е на лице обективна трудност и в този контекст в общата селскостопанска политика и реформата сме взели мерки, за да може да упростим процедурата. Така, например, в програмата за развитие на селски региони могат да бъдат въведени плоски плащания а, или упростени процедури за някои плащания, ако са изпълнени критериите за допустимост. Държавите членки обаче са тези, които определят критериите за допустимост. Въпреки, че може да считате, че Европейската комисия е злоупотребила с правомощията си, и за сигурност ще чуете някои министри, които ще го кажат, та ние не одобряваме селскостоманската политика, дори от политическа гледна точка тя да е добра не я одобряваме, ако мерките са прекалено сложни или ако държавата членка не е опростила правилата, които са залегнали в програмата за развитие на селски региони. Аз поемам отговорността за забавяне на одобрението на националната програма, ако липсват подобни опростени мерки. Това е по втория стълб. Това можем да направим в това отношение. Разбира се, след като одобрим националната програма, ако не е извършен надлежен контрол, ако нямаме достатъчно гаранции, както ви казах за две-три програми, за две-три държави членки, можем да прекратим плащането, да го отложим с една или две седмици. Ако не получим надлежна информация, можем дори окончателно да прекратим плащането. Това е система, която не се прилагаше преди, но която ще се прилага сега. По първия стълб и а, системата за идентифициране на парцелите. Дадохте пример с GPS-а на колата ви. Има различни декрети, които се прилагат към GPS-ите и Google. Ние използваме съвсем различна система при определянето на парцелите. Тя се прилага от държавите членки. Когато бях министър в Румъния, трябваше да бъдат изплатени финансови корекции и ние извършвахме контрол на парцелите, за да можем да сме сигурни, че те са точно в тези граници, в които са описани. Така че степента на идентифициране и на очертаване на парцелите е различна очертаването на даден парцел по начина по който го виждате в Google е различно. Само една част от дадения парцел, която вие виждате в Google, е допустима за плащане по програмата и подлежи на плащане по смисъла на регламента за преки плащания. От тук възниква проблема, защото може да видите един парцел с постоянно пасище, може да го видите в Испания, в Португалия, но дори в Финландия и Швеция. Това са парцели, пасища, които е, на дадени места имат е, купчи на дървета или храсти, е, след това отново има парцел чисто затревен, след което отново има дървета и много често по смисъл на настоящата дефиниция държавите членки трябва да определят точно тази площ, която е покрита от дървета, от храсти или от скали и трябва да отрежат тази площ от общата площ, която е допустима. Това, което ние направихме с настоящия регламент, за да избегнем този проблем и грешките, които възникват от него, е че а, и вие много добре знаете, че много често овцете или кравите ходят и пасат и между дърветата, и между скалите, ако има достатъчно място, където да расте трева. И държавите членки казват, ами аз писах тази площ в а, допустимата площ, защото тя си е допустима. А пък аудитора от сметната палата ви казва, не, по начина по който аз тълкувам нещата, това не е вярно, защото допустима площ е тази, която е само затревена. Това, което направихме а, сега е следното. По много по-ясен начин направихме дефиниция за постоянно пасище и взехме предвид неща, които не бяха предвидени през 2003 година, когато разделихме плащането от производството. В делегираните актове предложихме марш от 10% за държавите членки при очертаването на постоянното пасище, в този случай държавите членки могат да включат някои площи, които са в така наречената сива зона, т.е. не е ясно дали са допустими или не. Затова а, възниква и тази трудност, за която говорихме. Но, повтарям, от 2014 година нататък разполагаме с достатъчно механизми, които ще ни позволят да избегнем тези рискове, които водят до неправилно тълкуване. Проблемите бяха коригирани. Това е в отговор на госпожа Гресле, която запита защо Португалия и други държави членки, България, Румъния, Гърция имат проблеми, които са на лице от 2007 година. От 2007 година нататък, постепенно, с всяко установяване на проблемите, предприемахме необходимите мерки, като използвахме системата за идентифициране на парцелите. Но прилагането на тази система струва скъпо. И не можем да поискаме от дадена държава членка да направи тези финансови усилия. Това физически не е възможно да се а, снима а, цялата площ и да се приведе в цифров формат за една година. Когато а, държава членка има проблем с парцелите, ние изискваме от нея да фотографира и цифровизира поне една трета от площите годишно. Две-три години може да отнеме на държавата членка да опише всички парцели. Ако предоставим 3 или 4 години, това може да бъде направено изцяло, но държавата членка плаща точно определени суми. Гърция, например, изплащаше такава ставка, като след това 6% от изплатените на земеделските стопани средства бяха възстановени. Дори Сметната палата при някои одити е установила, че е, много рядко се надвишават е, посочените стойности на парцела. Тоест, това не са е, толкова ясно видими грешки и от тук възникват а, грешките. А, защото има проблеми при тълкуването на понятието допустим терен. Ако държавите членки или земеделските стопани желаят да излъжат, те могат да го направят, но би било трудно, защото се извършва административен контрол на базата на системата за идентифициране на парцели. Много е трудно в голям мащаб да се направи измама. В дефиниция всичко, целият проблем се дължеше на неяснотата на определението а, за а, допустим терен. За Гърция и системата на парцелите, по начина по който беше извършван одита от Генерална дирекция селско стопанство, мога да ви кажа, че системата беше преразгледана и по-настоящем сме получили гаранции, че са коригирани проблемите. Трябва обаче да внимаваме за начина по който аудиторите използват базата данни при извършването на проверките на място. Това отне доста време, в случая с Гърция отне около 3 години, ако не се лъжа, за да може да се снимат тези парцели, да се цифровизират и да се въведат в базата данни. Както знаете, средствата, които са определени за Гърция, са по-малко от тези за Франция, така че финансовата, но финансовата корекция, която а, бе направена за Гърция, е почти толкова голяма, колкото е тази за Франция. Същото се отнася и до Португалия когато установявахме проблем, поискахме, искахме всеки път да се въведе и парцела. Но въвеждането на парцела в базата данни цифровизацията отнемаше години. Португалия не беше толкова видима, защото в този случай нямаше резерв. А нямаше резерв, защото имаше планове за действие, които се прилагаха от 2007 година насам. Мисля, че ви изпратихме таблица с изчисленията на различните корекции, които се плащат от държавите членки от 2007 година до сега, както и плановете за действия, които се прилагаха за съответните държави членки. Възстановените суми, дали са смешни, 1 <laughs> милиард евро, дори малко повече от 1 милиард евро, ми какво да ви кажа, не знам дали е, е смешна сума или не. Това, което мога да кажа е, че е, ако ги вземем в контекста на процента на грешки, сумата е добра, тъй като понякога малките държави членки плащат също толкова колкото големи те държави членки, ако проблема, който е бил от тях, е също толкова голям. Да, 50 милиарда е общата селскостопанска политика, но процента на грешка е 1-2%. Отговаря комисаря на госпожа Гресле. Това са почти 2%. Нали така? И ще видите. Идните години изчисленията за проблемите от 2009, 2010, 2011 година и така нататък, това неизменно ще доведе до увеличаване и на финансовите корекции. Някои държави членки вече реагираха и е, осъзнаха, че това ще им струва пари. Дори и не министъра в кавички да е виновен за грешката, държавата членка ще трябва да плати. Ще намалим срока за изчисляване на грешките. И именно това беше въпроса на господин Пипер. Как ще е, намалим този период? Ще съкратим някои етапи в процеса. Генерална дирекция селско стопанство вече разглежда някои документи, извършва се оценка. Имаме и състезателна фаза, в която се обсъждат нещата с държавите членки. Нуждаем се от време за представителните извадки, изискваме допълнителни е, документи, допълнителни е, гаранции за процента на грешка или за нивото на щетите. Предоставяме гъвкавост на държавите членки, за да могат да се защитят. Сега предвиждаме да съкратим тези срокове, да слеем някои етапи за да може и по-бързо да вземем решение. В рамките на вътрешната административна процедура също ще съкратим сроковете, като оставим минимално време на държавите членки, за да изготвят своята защита, но няма да протакаме дълго нещата, за да може да вземем и по-бързо решение. Господин Оди направи някои предложения. Да, действително, въпросът трябва да бъде обсъден на политическо равнище в парламента и в съвета, а именно да помислим за начина по който Европейската комисия сама може да предприеме действия, които да доведат до намаляване на процента на грешки. Може ли това да стане в рамките на съвместното определение с държавите членки? Държавите членки вече са 28, а не 12 или 15. И именно тук е проблема. Не можем да не се доверим на независим компетентен орган на държава членка. Ако не се доверяваме на държавите членки, тогава се питам кой е Европейския съюз. Европейската комисия е един от инструментите на Европейския съюз – Европейския съюз се представлява от държавите членки. Съвета носи своята отговорност при вземането на политически решения, включително и по отношение на общата селскостопанска политика. Докато даваме правомощия и отговорност на държавите членки, не може да не се доверяваме на компетентен национален орган. Казахте, че органа на сертифициране може да бъде подчинен на правителството или на друга агенция. Но в този случай става въпрос за национални средства. И докато това е така, ние не можем да не оказваме доверие. Ние от Европейската комисия, а Европейския парламент може да има колебания в това отношение. Дали новата обща селскостопанска политика ще е, улесни или ще затрудни нещата? Отговорът ми е следния. Със сигурност сме предприели мерки по упростяване на процедурата за развитието на селските региони. Аз ви цитирах е, тези мерки, е, упростените разходи, които могат да използват държавите членки, е, процедурите са по-точни, защото трудността идваше от неясната дефиниция. Сега имаме по-точна и ясна дефиниция, имаме нови елементи в рамките на втория стълб и те позволяват на държавите членки да упростят процедурата. По първия стълб предвиждаме елементи, които не съществуваха преди, като например екологизирането. Дефинирали сме екологизирането по начин, по който да можем да упражняваме контрол. И това е най-важният елемент. Да може да се упражнява контрол върху това, което приемаме. Да се упражни контрол върху средствата, които се отпускат на земеделските стопани при преките плащания. Дори в публичния дебат имаше предложение земеделските стопани също да носят отговорност при устойчивото е, развитие на ресурсите. И ние Направихме така, защото да можем и да имаме ясни искания към земеделските стопани. По дефиницията на допустими терени и по дефиницията на постоянни пасища също изяснихме нещата. Дефинициите са много по-ясни в сравнение с предишния регламент и това от своя страна ще ни позволи да упражним и по-упростен контрол. Това е от мен. Ако искате, мога писменно да ви отговоря кратко и ясно. В първия стълб това, във втория стълб онова, за да бъде ясно как стоят нещата по смисъл на настоящия регламент. Госпожо Гресле, ако все още имате колебания и притеснения във връзка с а, плащанията от Гърция, с удоволствие ще помислим заедно и ще погледнем това, което се случи от 2007 година на там. За Румъния, попитахте за Румъния. Да, там имаше проблем с парцелите. Дори в началото на моя мандат Румъния плащаше финансови корекции. Тя промени своята база данни и парцелите, които бяха включени в нея. След одита установихме, че тази система функционира за първия а, стълб, а за втория стълб Генерална дирекция селско стопанство вече идентифицира проблеми при предприемането на някои мерки и при упражняването на контрола дефиницията на допустимост следствие на контрола доста помогна, но а, тя доведе и до спирането на някои плащания за Румъния в рамките на програмата за развитие на селски региони. Сега Генерална дирекция селско стопанство упражнява контрол върху две-три мерки, по които има някои колебания, така че несъмнено ще бъдат изчислени и финансовите корекции, които ще бъдат платени в рамките на втория стълб. Но за първия стълб, както ви казах, Вследствие на одитите, които извършихме, съвсем спокойно можем да кажем, че системата действа. Идентифицирани бяха проблеми, и бяха предвидени финансови корекции в рамките на първия стълб. Но това не бяха системни проблеми. За разлика от първия стълб обаче, както казах, по втория стълб внимателно следим нещата, много точно, много конкретно, за конкретни мерки, да видим дали се работи. Окей, мерси beaucoup. Благодаря много. Благодаря ви много. Но трябва да се придържаме към времето. Закъсняхме, разбира се, беше много важно да чуем и отговора на Сметната палата ще бъде много кратък. Три неща и едно заключение. Относно методологията. Никакви промени не, бях, не настъпиха в нашата методология по глава 4 и 3 и 4. Така че можем да сравним изцяло резултатите от 2011 и 2012. Колкото до контролните проби, вижте е, бележка под линия 21 и изчисленията, цифрите е, подат до това, че 95% е, доверие в цифрите може да бъде установено. Вижте резултатите в глава 1, точка 1. Там нещата са описани. Колкото до ИСАК. И системата ИСАК създава, продължава да води до един много нисък процент на грешки, но Разбира се, всяка системите не са нито вечни, нито абсолютно съвършени. Системите трябва да бъдат непрекъснато преструктурирани и разбира се да създаваме по-надежна база данни. Колкото до заключението, да, наистина на прилагането на препоръките на Сметната палата не ще доведе до по-правилно прилагане на цялата система. Госпожа Бърбригайте, за развитието на селските райони, както казах, е, процента на грешките е около 2%. Така че е, ние установихме слабости в самия план за действие и финансовите корекции наистина ще намалят процента на грешките. Е, надявам се, че комисията ще отчете нашите препоръки, а ние ще проследиме много е, ясно по какъв начин прави това. Сега няколко думи в заключение. Бих искал да благодаря на всички, които участваха в този изваредно интересен и задълбочен дебат, както господин комисара, така и Сметната палата. Надявам се, че ще можем да продължиме нашата работа. Благодаря на комисара Чолос и приключваме с тази точка от дневния ред. Благодаря. Ja, dear colleagues, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ще продължим с дневния ред.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 Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, dass wir die Gespräche. Уважаеми колеги, моля да продължите разговорите навън. Колеги, ако обичате, моля да продължите с личните разговори навън. А и ако не се видим, използвам да ви пожелая весела коледа, но трябва да продължим работата. Следващата точка от дневния ред Die Studie über die Следващата точка е поручване относно извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения. Докладчик е господин Гайер. Давам му думата. Момент всъщност, казва председателя. Първо на господин Шмидт. ще дам думата. Кой от двамата? Кой от двамата експерти? Господин Шмидт, заповядайте. Uh, many thanks, uh, for... Много благодаря за възможността, като ми предоставяте да, пред... да изнеса пред вас резултатите от проучването тук на вашето внимание. Благодаря за поканата отново. Ще се опитам да бъда възможно най-кратък за да отнема много от ценното ви време. Казвам се Герхард Шмидт и съм от института ОКО. Комисията по бюджет ни възложи изработването на това проучване. Проучване, което целеше да идентифицира и опише примери за добра практика за извеждане на експлуатация на ядрени реактори в Европа и по-конкретно в България, Словакия и Литва центра... ядрени централи, които се извеждат от експлоатация с финансиране от европейските фондове. Да бъдат съпоставени тези три държави с европейският прим... пример и съответно да бъдат очертани пътища за по-добро управление на тези три проекта. Първата ни задача се даде като резултат следният извод. Изводът бе, че в Европа има 88 ядрени реактора, които в момента се извеждат от експлоатация. Това са различни по вид, размер и дизайн реактори. Повечето от тях са във Франция, Германия и Обединеното кралство. Експлуатационната им възраст е от 1-2-3 години до повече от 40 години и от тези 88 реактора само 8 са приключили процеса на извеждане от експлоатация. Тоест, какво е тук интересното? Интересното е, че не голяма част от тези проекти са всъщност доведени до завършек. Така че не можем да се произнесем всъщност по това колко струва един процес по извеждане от експлоатация. Или поне можем да дадем неизчерпателен отговор. Три са примерите, които изследвахме в по-задълбочено. Френски пример от Електрисите до Франс. както и от Енергия Верке Норд и Села Филд. Това са ни трите примера. Всички тези фирми принадлежат на Германия, Франция и Обединеното кралство. Вторият пример идва от Германия и тъй като той принадлежи на той е държавна собственост на федерална държава, може да бъде сравним с процесите в Словакия, България и Литва. В Обединеното кралство това, този процес се извършва от съответното ведомствено министерство. The best practices... Добрите практики, които избрахме, показват, че трябва да се преструктурират изцяло ведомствата, които отговарят за извеждането от експлуатация, т.е. смесването на извеждането от експлоатация с оперативната част не води до добър или поне не е до оптимален резултат. И това бе изводът, който достигнахме от Електристе де Франс ЕДФ, тази френска фирма, която анализирахме. Тоест, организационната структура тук бе из изцяло посветена на извеждането от експлоатация, вместо да смесва тази си дейност с оперативно управление, всеки дневно, ежедневно оперативно управление. Вторият ни извод бе, че трябва да се контролира от близо взимането на решения от органи, които изпълняват и други функции, освен тази в областта на енергетиката. Това отново бе случаят с EDF и с EWN, е, е, е, т.е. Франция и Германия. Третият ни извод бе, че трябва да се създаде и непрекъснато използва механизъм и инструментариум, който да се използва по време на целият процес на извеждане от експлоатация. С други думи да има нещо като наръчник, нещо като ръководство, където да са описани всички стъпки и които стъпки да бъдат съответно спазвани. Това разбира се не е случаят на тези случаи на извежната експлоатации, на извежната експлоатация, където нещата се случват за първи път. С други думи, импровизира се и не се следват стандарти и правила. Имаме такива случаи отново в EDF е и EWN е и техните наръчници ни послужиха за основа в проучването. Нещо друго, което искам да кажа е, че извеждането от експлоатация трябва да се прави с мисъл за работната ръка за тяхното познание, опит, ноу-хау за манипулиране на механизмите, машините, инструментариума на централата и, разбира се, да бъдат специално подготвени за процеса на извеждане от експлоатация. Сега, Тези четири извода, които ви описах, ги екстраполирахме към случаите на България, Словакия и Литва. Ако виждате на диапозитива цветовете, виждат се всъщност, ще забележите, че има пет точки. Пет точкова система – и с изключение на управлението на риска в Словакия, във всички останали случаи точките, бележките, които даваме, са значително по-низки от желаното. Свързани са предимно с надежността на използваните системи, както и с квалификацията на персонала, ангажиран в процеса. И така. Изводът бе, че националните схеми могат да дадат повече резултати в България, Словакия и Литва, ако се управляват по-добре, като България и Литва са особено държавите, които търпят най-много критика. Те би трябвало да носят изцяло отговорността за извеждането експлуатация, при това по по-професионален начин. В, а, по, в повечето от точките и подточките на проекта могат да се направят подобрения. Има 8 препоръки, които сме формулирали, които може да прочетете в препоръката. Точка 8 цели, че отговорностите трябва да бъдат по-ясно разпределени отговорностите, носени от различните участници в този процес. Това е предложението, виждате го на екрана, предложението ни за това как трябва да се преструктурира управлението на агенциите, които се занимават с национал, на национално равнище с извеждането от експлуатация на ядрени реактори. А именно как, кой трябва да е водещият в процеса на взимане на решение и на какво равнище на вземане на решение, именно стратегическо или чисто оперативно. Оперативните решения съответно трябва да бъдат взимани от управленските кадри на централата на предприятието, така да се каже, а стратегическите решения трябва да бъдат взимани от националните регулатори, от националните власти и от европейските. Това са нашите предложения за преструктуриране на проектите за извеждане от експлоатация, на начина по който протичат. Според нас, това ще доведе до подобрено управление на тези проекти. Може би не в краткосрочен, а в по-дългосрочен план. Благодаря. Благодаря ви, господин Шмидт. Благодаря ви, господин Шмидт, казва председателят, за това, че ни представихте резултатите и изводите от това проучване. И сега давам думата на представителя на съд на Сметната палата или по-скоро на докладчика господин Гая. Шмидт, Sie und Ihre благодаря ви, господин Шмидт. Вашите сътрудници и вие самия изготвихте изключително задълбочено становище. Получихме също и становището на Европейската банка за възстановяване и развитие. Изслушахме и вашето изказване, от което стана видно, че си е заслужавал. Защото вие разровихте прахта и там открихте нещо ценно. Важно беше да разгледаме въпроса, а вие се поставихте в ролята на арбитър между различните институции и инстанции. В качеството на политици ние също трябва да помислим задълбочено по въпроса, защото накрая ще трябва да вземем и решение. 800, милиона евро бяха отделени за тази цел от Европейския съюз. Начина по който се управляват тези средства е изключително важен въпрос. Опитваме се по този начин да играем някаква роля и за в бъдеще. Като членове на бюджетната комисия посетихме и трите държави. Аз лично посетих две от тях, но колегите са посетили и трите държави България, и Словакия, и Литва. И тези колеги разполагат с пълна представа за положението в тези три държави членки. Имам фактически въпрос. Вие казахте, че целта е да се идентифицират най-добрите практики в това проучване. А виждам, че Франция липсва. Прав ли съм? Малко съм объркан, защото в резюмето си вие казахте, че сте взели най-добрите практики. За съжаление, господин Шмидт говори без микрофон. Не сме описали. Описахме само три аспекта в това, което ви представих като кратко изложение. Но имаме и други аспекти в проучването. Трябваше да бъдем по-кратки не можех да се позовавам на пълното проучване, но може подробно да се запознаете с проучването и там ще видите случая с Франция и Германия. Почти равно разпределение и равно внимание сме им отделили. Да, въпросът ми беше за най-добрите практики. Виждам обобщението за управлението, където казвате, че Обединеното кралство няма толкова големи заслуги. Бихте ли могъл накратко да представите разликите? Имам въпроси по неясното поемане на отговорността. Струва ми се, че трябва да отделим необходимото внимание на това, ако вече не сме го направили. Може ли да дадете пример? Бих искал да чуя вашето мнение, защото останахме с впечатлението, че измежду трите проекта, на които се спряхте, В Словакия се е упражнил най-добрия контрол и са приложени най-добре мерките. компетентните власти за извеждането от експлоатация на ядрената електроцентрала в Словакия Бохуниче са се справили добре, но там имаме централизирано управление. Има риск, обаче държавния компетентен орган там да не е независим от правителството. И преди малко изникна въпроса, който аз исках да задам. Ако имаме тръжна процедура, а такава имаше, не е ясно за какво ще се използват средствата. Може би може да се получи по-добро качество от частния сектор. Затова ми се иска да чуя вашето мнение. Какви са според вас ползите и недостатъците от централизираните компетентни органи? Какви си препоръките ви във връзка с поделените финансови условия? След което Европейската комисия ще каже дали разполагаме с необходимото правно основание. Ние в Европейския парламент, какво трябва да направим, за да може Европейската комисия да разполага с необходимите инструменти. Искате ли да отговорите Не мисля, че е релевантно дали организацията е очредена като частна компания или държавно предприятие. И в двата случая EDF и EWN, Франция и Германия, имахме различни структури. Но и в двата случая имахме ефективна организация. Министр Министерството на финансите е на върха в Германия. То контролира стратегическите решения на управителния съвет на предприятието. Това обаче не доведе до неефективно извеждане от експлоатация или до неефективно предоставяне на подизпълнители това не доведе и до по-висока цена. Това не се случи в Германия. Имахме държавен контрол върху държавно предприятие. В EDF имаме частна компания във Франция. Това не се случи и там. Така че няма връзка между двете неща не е казано, че държавния контрол върху държавни предприятия е по-ефективен, отколкото държавен контрол върху частни. Всичко зависи от начина по който се организира и се структурира извеждането от експлоатация. Ако въпросната компания има високи правомощия при вземането на решения, ако компанията взима сама съответните решения, то тя работи и по оптимален път. Но ако на върха имаме агенция, която упражнява контрол, обикновено това е министерство, което е под контрола на съответната организация, това министерство или агенция също трябва да си свърши работата и да упражнява контрол върху управлението на съответната компания. Подробен контрол. Правилото, което можем да излечем и от двата случая с Франция и Германия, е, че е необходимо да се използва наличния персонал за извършването на колкото се може повече работа по извеждането от експлоатация. Това е възможно благодарение на външни консултанти. Много по-ефективно е да преквалифицирате вашата работна ръка след което тя да извърши съответната работа. Много внимателно трябва да се организира извеждането в експлоатация. И по-малко внимание трябва да се отделя на тръжната процедура. И в Германия имаше тръжна процедура. EDF също проведе тръжна процедура, но в много по-малка степен. И това е един от факторите, които правят тези два примера по-ефективни. По-ефективна работа беше свършена в сравнение с Обединеното кралство, където Националната агенция по извеждане в експлоатация е единствения орган, който може да упражнява контрол. Консултантите поемат ограничена отговорност за допуснатите от тях грешки или за взетите погрешни решения. Там се носи ограничена отговорност за евентуалните отрицателни последици. Що се отнася до проектите, които се контролират и е, финансират от Европейския съюз и държавите членки. Смятам, че подхода е правилен, защото по този начин се стимулира националните власти и органи да работят ефективно. А в а, Словакия Жавес следва този метод, защото Практически всички проекти, които се осъществяват в Словакия, са съвместно контролирани и управлявани от национални органи и Европейския съюз. Тоест това доказва ефективността на извеждането от експлоатация, когато има съвместно управление. Благодаря, казва председателя. А сега ще дам думата на Сметната палата. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ни поканихте на това заседание. Благодаря, че ни позволявате да вземем отношение по това изследване, тъй като става дума за една много значима тема. Бих искал от името на Сметната палата и от мое лично име да благодаря на докладчика и на всички членове на Комисията по бюджетен контрол за това, че поискахте извършването на това тъй важно проучване за ефективността и средствата, които се влагат в извеждането от експлоатация на реакторите, по-специално в България, Литва и Словакия. Това изследване ще бъде един репер за бъдещата дейност на Европейския съюз в тази област. В момента четири реактора се извеждат от експлоатация, стотици други ще бъдат изведени от експлоатация в бъдеще. Мисля, че това изследване наистина може да послужи за основа, за репер, за по-нататъчната работа на Европейския съюз. Също, също така благодарим на Комисията по бюджетен контрол за това, че пое инициативата да обсъди този въпрос и да разгледа този вид дейност в малко по-различна светлина. Преди пет години Комисията по бюджетен контрол започна работа по тази тема. Бе зададен въпроса правилно ли се действа, правил, правилна посока ли се върви, дали тези 2 милиарда и 100 милиона евро разходвани до този момент са били разходвани правомерно и ефективно. За това беше извършено и съответното изследване. Европейската сметна палата е, пое това си задължение на изследовател с голямо от удоволствие изработи доклад 16 от 2011 година. Ви обсъдихте този доклад, ви го приехте. Мисля, че няма смисъл да се връщаме към заключенията и препоръките, съдържащи се в този доклад. Необходимо е само да споменеме, че това изследване напомни, че Специалният доклад е обърнал внимание на пропуските и е, слабостите. Включително бе под, подчертана и ролята игра, играна от комисията, но препоръките и заключенията бяха от огромно значение и комисията по бюджетен контрол извърши посещения на място, инсито в съответните страни, за да установи на практика начина по който се прилагат мерките в тези страни. Сега вече можем да направим една, една равносметка на постигнатото и да погледнем в бъдеще към мерките, които трябва да предприемеме. Благодарение на приноса на Европейския съюз съответните реактори са били затворени, закрити и то окончателно няма връщане назад. Подкрепя, подчертавам това, наблягам на това, тъй като се чуваха слухове за ретроактивна реактивация и така нататък. Също, същевременно е, са описани и важните етапи на извеждането от експлоатация и е, средствата, които се разходват за следващия програмен период са предвидени 860 милиона средства, които са доста недостатъчни, е, тъй като е, разходите ще бъдат много по-големи. Известни слабости са подчертани, на тях е наблегнато, които най-вероятно ще се отразат е, върху сроковете. Така че вие излизате с 8 предложения или препоръки, които са от огромно значение. Но е, не, не Сметната палата е, е органа, който трябва да коментира или оценява вашите предложения. Ние можем да се е, произнесем върху тези препоръки и съвети, когато те се превърнат в мерки и бъдат предложени. Но, нека да отговоря на господин Гайер на въпроса му, свързан с отговорността. Няма значение дали е, контролният орган е публичен или частен, е, частна единица или е, предприятие. В, когато става дума за влагане и за разходване на общности средства, комисията е отговорна. Наш партньор е комисията по бюджетен контрол и ние работиме всички в тайна, в тясно сътрудничество. Сега давам думата на комисията. Кой би искал да вземе думата от името на комисията? Имате думата. Благодаря, господин председател. За съжаление, Аз се казвам Рейнфорнджи, извинявам, забравих да се представя от Генерална дирекция бюджети. Комисията се отнася много сериозно с доклада, с проучването и се запретнала здраво на работа за да работи по прилагането на изводите. За съжаление обаче колегите от Люксембург не можаха да стигнат. Всъщност, тук се правят ми знаци, че са стигнали на време. Чудесно е това. Could, could it, а, нещо не съм доразбрал. Ако има въпроси, ще си ги запишем и обещавам, че ще дойдем на следващо заседание, за да отговорим. Съжалявам, че не сме подготвени в момента да се произнесем. Благодаря. Каза председателя. Извинявам се и аз за недоразумението. И на мен бяха казали, че Генерална дирекция енергетика още не е дошла, но се оказва, че това не е така. Те са тук. Добре дошли. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Потвърждавам, че съм тук. И друг път се случва да ни чакат да пристигнем от Люксембург, така че не се изненадваме от приема. Потвърждавам и аз казаното от колегата от комисията по бюджети. Наистина давам, придаваме голямо значение на това проучване защото условията, при които се освояват европейски фондове, е от изключителна важност за европейското гражданство. За това аз и сътрудничам с всички останали участници в проекта. И така, първият анализ показва, че има резерви. Резерви, повдигнати от една и от друга страна. Някои от тези резерви са свързани с техническите въпроси, защото това са наистина технически научни въпроси. И по тях именно работим в тясно сътрудничество с оперативно ангажираните в процента. Нещо друго сега искам да ви кажа, именно свързано с обзорният преглед, обзорната картина, която все още липсва и която би ни дала повече информация за контекста на страната като такава, на управлението на страната като такова, като политическа действителност, но и политиката в областта на енергетиката на това правителство. През 2011 година се публикува доклад на Европейската сметна палата, където имаше препоръки. Препоръките бързо бяха изпълнени и веднага започнахме да забелязваме резултатите. Така че би било добре и сега да имаме нещо подобно, да видим с други думи, до каква степен препоръките от е, сегашния доклад на Сметната палата 2012 година се изпълнява в практика, така както видяхме снимка на действителността след препоръките от 2008 година. Държавите членки, които бяха избрани за това проучване с държави, където има и в момента вадени от експлоатация реактори, а именно Франция, Германия и Обединеното кралство. Има разли това не са съвсем еднакви ситуации в Обединеното, за Обединеното кралство и за Франция нямаме много информация, а за Германия точно обратното имаме. Така че не можем всъщност да сравняваме информация, която не съдържа едни и същи елементи. Във Франция все още не е приключило извеждането от експлоатация, бави се, протака се в Обединеното кралство пък ядреният реактор е изключително мъничък. Спрямо останалата част от ядрената централа в Селафит. проче, че Прочетохме в доклада, че съществува проект за топене на плазма. За нас обаче това технически, този проект не е технически издържан. Освен това не отчита и факта, че се проведе и тръжна процедура, тръжна процедура, в която бе е, сложен акцент върху екологичната страна на този проект на топене на плазмата. Сега, управленското начало е застъпено, но управленското начало не се счита за водещо при формулирането на изводи. Благодаря. Благодаря, казва Председателя, смятам, че сега можем да дадем думата и на вашия колега. Благодаря. Когато изслушах изложението на господин Шмидт, изцяло го подкрепях, особено в най-важните, по най-важните точки, а именно че извеждането от експлоатация трябва да бъде един смесен процес. Най-важното е да се направи разлика между това кой управлява правителството или ведомственото министерство или оперативното ръководство на самата централа. Тук сме съгласни, че от тук проистича голяма част от характеристиките на целият процес на извеждане в експлуатация. Сега, по въпросът за конкретното проучване смятаме, че има обаче много фактологични грешки. Ако ми позволите, някой ще цитирам. На първо място, презентацията, представянето скача от едно сравнение на друго. Предлага графики и таблици, които визуално оказват голямо въздействие, но информацията като съдържание според мен е неточна, много неточна, подвеждаща дори. Например, разликите между управлението на процеси на извеждане от експлоатация в случаи на агенции, принадлежащи на правителството. Но агенциите работят винаги под инструкциите на правителството, тъй като това винаги става дума за държавни пари и държавните пари се разходват по определен начин и под определен контрол. Това не се подчертава достатъчно. Сега, по въпроса за управлението, смятаме, че има фактически неточности и даже размивания има примери, които мога да ви цитирам, за да видите и вие, че са недопустими. Например, казва се, че тези държави са с статус на наблюдатели в така наречената асамблея на дънакоплаците. Това не е така, те са пълноправни членове. Казва се, например, че правителствата подготвят проектите. Това не е така. Проектите се подготвят от операторите. Договорите, които са подписани, са избрани от съответното правителство на основание на критерии. Критерии, свързани с това какви качества, какви допълнителни качества на управленския механизъм са нужни и тогава се избира контрактор. Докладът е изработен от PMU, което означава отдел за управление на проекти, се разработва като външ, се разглежда като външен сътрудник, а това не е така. Колегата от комисията подчерта също, че докладът не отчита характеристиките на държавите членки и за това, че извеждането експлоатация се извършва в определен контекст, в контакт, контекст, например, на съпротива срещу това затваряне на реакторите. Не се взима предвид, например, тази характеристика, а нещо, което превръща по-нататъчното сравнение в подвеждащо. Докладът не отчита развитието постигнато след първият доклад на Европейската сметна палата преди три години. Това не е така Препоръките са приложени на практика и тяхното изпълнение е контролирано от комисията. Няма да давам повече примери за топенето на плазма в България, защото именно този проект се цитира от доклада като пример на недобро управление и недобро разходване на средства. Това обаче е съвсем не така. Тази технология, разбира се, е противоречива, спо, т.е. спорна и нищо чудно. Случва се в областта на технологиите да има различни мнения. Тази технология обаче се използва в Швейцария и в други фирми, уважавани фирми от държавите членки. Тръжните процедури, държавните препоръчки са също друг пример за грешката, тъй като те са окачествени като недобре действащи. Ние смятаме пък, че това е един подходящ начин за гарантиране на правилно разходване на държавни средства. Одитите, поръчани неодавна от Европейската комисия, разследваха механизмите, по които са предоставяни държавни поръчки и подписвани договори и не бе отчетено нито едно нарушение в този аудит. Тоест, всъщност, ако позволите, до сега изобщо не е намерено никакво никаква грешка в разходването на тези 885 милиона евро договори. И така, има фактически грешки, има неточности и по наше мнение до изводите, които достига този доклад, основан на грешки, са също погрешни. Благодаря ви. Jetzt darf ich äh, die Diskussion in der, äh, hier im Ausschuss eröffnen. Als erstes hatte sich schon. Започваме дискусията с госпожа Гресле. Мисля, че трябва да бъдем търпеливи, тъй като дискусията е изключително важна, така че нека всеки един от нас да може да вземе отношение. Въпросът за е, електроцентралата Игналина в Литва – Можем да кажем, че извеждането в експлоатация подлежи на оценка едва след като бъдат предприяти конкретни действия. Извеждането от експлоатация не може да бъде сравнено с селскостопанската политика. Не може в този контекст да говорим за споделено управление. Много е важно да го разберем, защото някои от заключенията, до които вие достигате, са доста е, широко обхватни. Ако е на лице ясен менеджмент, добро управление, разбира се, че ще има и по-добри резултати. Необходимо е да се предвиди и допълнителен орган за контрол, в този случай Европейската комисия. Тази система функционира добре. Аз не се съмнявам в професионализма на хората, които работят по трите ядрени електроцентрали, но се съмнявам в сериозните намерения на държавите членки да изведат от експлоатация съответните електроцентрали. Защото колкото повече време отнеме извеждането от експлоатация, толкова повече пари ще получат и съответните държави. Внимателно чета проучването Знам, че в момента сме в средата на процеса по извеждане в експлоатация. И ми е трудно да реша дали можем да направим правилна оценка. Струва ми се, че е добре да се задават въпроси, за да може тези, които дойдат след нас, да знаят какво се случва. Тези, които ще бъдат тук и в следващия мандат на парламента, трябва да взимат информирани решения. Определено имаме проблем с сигналина. Не можах да изчета всичко за Козлодой. Извинявам се за което. Не прочетах и отговора на правителството. Надявам се след коледа да намеря малко време, за да се запознае с този материал. Но а, съм изумен от професионализма на целия процес по извеждане от експлоатация, защото процесът е проектиран добре. А, проучването, което сте изготвили, е доста трудно за смилане. Не знам доколко ще ни бъде от полза. Благодаря ви, казва председателя. Господин Калфин. Uh, uh, Благодаря ви, господин председател. Струва ми се, че това, което чухме от колегите от uh, комисията и от Европейската банка за възстановяване и развитие, ме кара да съкрати изказването си. Доклада е полезен, доколкото той ни кара да зададем някои въпроси, дава ни възможност да обсъдим нещата. Някои от фактите не са правилни, други от тях са остарели. Виждам, че се базирате на информация, която беше а, основа за предварителен доклад от 2008 година, а окончателният доклад беше публикуван през 2011 година, т.е. междувременно настъпиха промени, така че не отразявате коректно нещата. Ще се спра на няколко ключови момента, които са от значение, когато обсъждаме цялата процедура в Комисията по бюджет. Първо, добре ли е организирана процедурата по извеждане от експлоатация? Не познавам всички случаи в Европа, но една от критиките, които отправихте, е остаряла с 3 или 4 години, а именно отделянето на екипа за контрол. Това се случи преди 2-3 години. Много е ясна структурата ви, изискванията за докладване, контрола върху процедурата. Всичко това е много ясно. Има много графики, много таблици и факта, че отдела за контрол е част от по-големия отдел е много добра. Техниката с плазмата, това е нова технология и доста се дискутира в момента. Но не мога да приема това да бъде резултат от някакъв неясен доклад или от неясна процедура по вземане на решение, при която се избира тази процедура. Има много различни технологии, които можете да използвате. Имате препратки към една или две но трябва да се направи задълбочен анализ, да се допитаме до всички заинтересовани страни, включително Европейската комисия, специалистите. И в България има специалисти, които работят по въпроса, и в другите държави има специалисти по тази технология. Така че това не е резултат от някакво хаотично вземане на решение или липса на желание за поемане на отговорност. В доклада има неща, които се чудят защо се появяват там. Например, за Козлодой, казвате специалисти в скоби, когато говорите за а, ядрената централа и управлението на процедурата по извеждане от експлоатация. Какво имате предвид с тези скоби в текста? Това са хора, които имат опит. Те работят в ядрената сфера и наистина са високо квалифицирани. Нещо, което спомена и госпожа Гресле. Закъсненията. Разбира се, че има закъснения във всяка една процедура, във всяка една държава членка. Това е нова процедура за всяка една от трите държави. Въпросът обаче е дали тези закъснения са свързани с допълнително финансиране. Това е и основното безпокойство на Комисията по бюджетен контрол. За това трябва да помислим малко по-задълбочено по този въпрос. Козлодо е един от многото проекти, които претърпяха закъснение, които не изискват допълнително финансиране от европейския бюджет. Това са обясненията ми за закъснението. Още нещо, което не е отразено в доклада – а именно беше съкратен периода за затваряне на централата от 2030 до 2025 година. А в доклада ви датата, която се упоменава е неточна. На лице са проблеми, които трябва да бъдат обсъдени. Разбира се, има разногласия, различни мнения. Всички е, с интерес искаме да разберем как ефективно да се използват и европейските средства, така че със сигурност ще продължим да обсъждаме тази тема и за напред. Благодаря колегата Калфин, господин Гайер. Бих искал нашата дискусия да не се превърне в съд. Не сме тук да отсъждаме. Има, просто слушаме гледните точки на банката, гледната точка на сметната палата. Не е наша работа да бъдем арбитри. Разбира се, някои информации в доклада не са актуални, вече актуални и трябва при всички случаи да отчетеме и политическите аспекти. Но нека да отделиме а, актуалните данни и информации от тези, които не са. Позволете ми също да се върна към един по-специфичен проблем. От гледна точка на политическата оценка на, на нещата, Комисията и Европейската банка за развитие твърдят, че е трудно да се съпоставят два проекта, тъй като всяка отделна държава членка има свои методи на управление и всяка държава членка разполага със свой модел на управление, който не може да бъде съпоставен с друг. След разши... разширяването. По принцип трябваше новите държави членки да почерпат опит от по отдавнащите държави членки. Но трябваше също така да се установи или отчете дали почерпването в опита, от опита е нещо ефективно. Има все пак опит за съпоставяне на дейността в различните държави членки. Какви са, каква може да бъде равносметката или резултата от подобно съпоставяне? В Германия най-важно е общественото мнение. А, а не. В а, България, Литва или а, Словакия нещата са много по-различни. Трябва да се отчете миналото на тези страни и не можем в никакъв случай да очакваме, че а, нещата ще се развиват така, както са се развивали в а, Германия или Франция. Това трябва при всички случаи да бъде отчетено. Аз в качеството си на докладчик мога да твърда, че института ОКът се опита да отговори, доколкото му беше възможно, на въпросите, които му бяхме задали. Естествено, не очакваме новите държави членки да реагират или да действат по същия начин, по който са действали старите държави членки. Това трябва да се отчете веднъж за винаги. Второ, А, отчитаме. Отчитаме също така, че има големи закъснения, има пре... увеличаване на първоначалната е, цена, на разходите. Но, по какъв начин бихме могли да дадеме правилна посока на процеса, по какъв начин можем да спомогнем за оптимизиране на процеса, по какъв начин можем да дадем една правилна политическа ориентация на процеса. Финансирането, предвидено от Европейската комисия за по-нататъчното извеждане от експлоатация, достатъчно ли? Средствата ще стигнат ли Можем ли е, предварително да идентифицираме проблемите, източниците на проблеми, на закъснения? Второ. С е, колегата Маринеско обсъдихме въпросите, свързани с е, сроковете. 2020 година реалистична дата ли е? Реалистичен срок ли е? В Словакия нещата са напреднали доста, но струва ми се, че няма да приключим процеса до 2020 година. Така че трябва ли непременно да определиме е, крайна дата 2020 година? Трябва ли 2020 година да бъде нашата политическа цел? И какви, е, какви разходи ще бъдат извършени? Е, ще бъдат ли е, достатъчни тези средства? На пръв поглед не, тъй като Словакия ще се нуждае от още поне 120 милиона евро. В такъв е, случай ще трябва да да обсъдиме е, същността на проблема. Трябва ли да се продължи с финансирането на тази дейност? До каква степен? дали можем да отпуснем тези 120 милиона, дали те ще бъдат управлявани и разходвани по правомерен и разумен и целесообразен начин. Но има и други въпроси, които бихме могли да си зададем, но тези въпроси най-вероятно ще си зададат нашите последователи. Господин Ерхаус. Много благодаря, господин председател. Аз а, участвах в делегацията на посещение в Козлодуй. И не, бих искал да споделя впечатленията си от това посещение. Върнах се с, с, с песени чувства. България пое ангажимент преди да се присъедини към Европейския съюз да изведе от експлоатация, поне частично, Козлодойският ядрен реактор. Реакторите по-скоро 5 и 6. Те всъщност е, са почти вече приключили процеса си, остава да бъдат изведени експлоатация първи до четвърти. И България получава финансиране, е, за да се справи с тази задача. Сега обаче, има и допълнителна сума, солидна такава, свързана с загубите от енергийните доставки, търпе понасени от България и които трябва да бъдат компенсирани чрез енергийни альтернативи, били те едни или други. Моето впечатление, когато разговаряхме с нашите контрагенти от България бе, че решението е непопулярно в България. Решението за закриване на ядрената електроцентрала. И така и ни заявиха съвсем ясно, а именно, че ядрената централа Козлодой е важна, ключова централа за енергийната независимост на страната. Следователно, затварянето на електроцентралата не се радва изобщо на популярност. Посочваха ни аргументи, разбираеми по-голямата част от тях, но свързани предимно с въпроси, които вече трябваше да са преодолени, а именно допълнителни мощности, които да се разкрият, за да компенсират закриването на АЕЦ. Много от въпросите ни останаха без отговор. През 2012 година се проведе дебат в България, дебат в който даже стана дума за възстановяване на два от вече спрените реактори за по-добро електрическо снабдяване на страната. Правителството правителството казваше, е казвало по-точно, че реакторите са затворени под диктата на Европейската комисия и в крайна сметка не е постигнат национален консенсус по този толкова щекотлив дебат. Дебат свързан с отговорности, кой ги носи и какви са те. Разговаряхме с всички, с различни представители, които носят част от отговорността, но никой не носи цялата отговорност. Аз а, израснах в ГДР и както знаете, там бяхме майстори, виртуози на бягането от отговорност. Най-вероятно знаете как и че Гедере бе смятана за образец на, избяг... на бягането от отговорност и на нейното разпределение, така че никога да не намериш кой точно за какво отговаря. 650 души работят в фирма наречена Сераф организация с работеща в областта на атомната енергетика и 32 ма от тях, например, работят за в областта на извеждането от експлоатация на ядрени реактори. 30 са командировани в Русия. И така, в крайна сметка, не стана ясно кой носи отговорността за извеждането от експлуатация на ядрените реактори на централата, за която ви разказвам. Може, мога и други примери да ви дам, но 200 милиона за енергийна ефикасност така и потънаха и не мога да ви кажа в какво точно са употребени, създадени ли са альтернативни енергоисточници с тях. Така и си остана висящ този въпрос, докато не намери един крайно неудовлетворителен отговор. Нямаше информация. По-голямата част е, от реакциите бяха по-скоро негативни и така в е, крайна сметка аз останах с впечатление, от посещението си в България. Подобно на примера, който ви цитирах от ГДР, е, че когато някой работи по някакъв проект, финансиран с, е, външ, с пари отвън, винаги впечатлението е, че не се справяме толкова лошо, ако продължаваме в същия дух. И ако успяваме да аргументираме постигнатото по печелещ доверие начин, то ще можем да разчитаме на финансиране отвън и в бъдеще. Нещо подобно на нещо подобно присъстваме и в момента, а именно старание от страна на администрацията да намери причина да продължи съществуванието си. Мога да ви давам така примери до безкрай. Фактите обаче са следните. Европейския дънакоплатец заслужава да получи отчет за това къде, в какво отиват парите му. Благодаря. Благодаря ви, господин Зелер, казва председателят. И така приключихме списъкът. Повдигнаха се много въпроси. Мнения се чуха за вашето проучване, господин Шмидт. И сега ще ви дам думата за, крайни, за заключителни бележки. Äh, Благодаря ви. Бяха отправени някои упреци към нас, на които бих искал да отговоря писменно така ще имате надежден отговор на направените от вас коментари. Мисля, че по този начин ще могат да ви представя много по-точен, по-точен отговор. Вместо да отговарям пред хора, които може би не са запознати с въпроса в подробности. Така че не виждам защо да навлизаме в задълбочена дискусия сега. Но оставам на ваше разположение. и ще ви отговоря. Бих искал да ви благодаря за това, че поставихте акцента върху подобренията, защото именно за това става дума. промени, които да доведат до напредък. Ние не сме оправомощени да регулираме нещата, не ни определяме как да се финансират проектите. Ако желаем обаче да се стигне до подобрение и да се намерят решения, които да позволят на Европейския съюз и на държавите членки заедно да разработят тези проекти, то тогава ми се струва, че е необходимо да насърчим държавите членки по правилния път. Важно е проектите да завършат успешно и цялата процедура да протече ефективно. Това беше нашето предложение за повишаване на ефективността. Господин Яр говори за тази економика, в която има споделена безотговорност. Познаваме тази система. Вие казахте, че тя цари в България, но в Словакия се използваше съвсем друг подход. Там Отговорността се поема. Отговорност по извеждането в експлоатация. Разбира се, понякога има трудности, но всичко зависи от начина по който властите гледат на проблемите. Някои гледат на тях по по-наивен начин, а други чисто и просто ги пренебрегват. Ние считаме, че има какво да се направи по отношение на управлението на риска. Ако в рамките на дадено начинание се спазват правилата, се избягват и много от пречките, които стоят пред проектите. Не сме извадили тези предложения от някой учебник или от е, шапката си. Никога не съм чел учебник, в който да се говори за управлението на риска но ви гарантирам, че това, което ние предлагаме е плод на задълбочени дискусии с отговорните за това лица. Няма да откриете в нашето проучване насоки и напътствия. Почерпили сме от миналия опит и от многобройните допитвания до компетентни лица. Средствата, които ще изразходвате за извеждането в експлоатация, трябва да бъдат разходвани при най-благоприятни за да накоплатеца условия. Затова и нашите препоръки целят именно това. Благодаря ви, господин Шмидт, казва председателя. Казват ми, че представителя на представителството на Словакия иска думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Съвсем кратък коментар по чутото. Нашите власти по-настоящем разглеждат доклада. Темата е изключително сложна, затова на този етап не можем да направим и конкретни коментари. Ще ви изпратим обаче писменно нашите коментари в следващите няколко дни, така че очаквайте, моля ви, подробни коментари от наша страна. Благодаря ви, казва председателя. Накрая бих искал да попитам дали някой от Сметната палата желая отново да вземе думата. Не. Може би някой от Европейската комисия. Някакви неизяснени въпроси? Не. Да, заповядайте. Съвсем накратко. Ние също сме готови за допълнителна дискусия или за обмен на техническа информация. Препоръките в доклада са на базата на много съмнителни а, предположения. Затова сме на ваше разположение, ако се нуждаете от допълнителна информация. Благодаря ви. Господин докладчик, заповядайте. Съвсем накратко да обобщя, ако позволите. С това практически приключваме а, нашата работа. Посетихме а, трите държави, сега вече разполагаме изпроучването на института ОКО. Предлагам ви да разгледаме това проучване в контексти на националните такива, за да помислим до каква степен бихме могли да последваме препоръките, направени в настоящото проучване. Необходимо е също така да си извлечем необходимите политически заключения. Ще помислим с координаторите как да постъпим. Остават някои нерешени въпроси. Ще трябва да помислим как да приключим работата си като цяло, дали да изготвим доклад по собствена инициатива до година. Не съм сигурен, защото вече Изготвихме доклад по собствена инициатива по въпроса и в този доклад се повдигнаха повече въпроси и почти не се дадоха отговори. Това, което искам да кажа е, че трябва допълнително да помислим за начина по който ще продължим работата си. Имаме две комисии, които са компетентни. Комисията по бюджетен контрол – е едната от тях. Някои от нас членуват и в двете комисии. Наистина е много важно да помислим за начина по който средствата ще бъдат разходвани през следващите 7 години. Другата компетентна комисия е комисията по промишлеността. Тя също е сезирана с темата и ще трябва да излезе с някакви заключения. Така че Остава ни, още, ни, остава ни още работа, ще трябва да си изведем необходимите заключения. Това, което каза комисията, със сигурност ще ни послужи, но не е достатъчно. Благодаря ви. Приключихме с тази точка. Наистина е важно да видим какви ще бъдат политическите заключения от тази дискусия. Сега благодаря на нашите двама докладчици и закривам сутрешното заседание. Благодаря.